Председател. От... Започваме отново нашата работа. Разполагаме с протокола от предишното заседание. Ако нямате възражения, можем да считаме, че протокола е прият и минаваме към следната точка следващата точка. Общи разисквания относно ОПСО, финансовата криза и сектора на отбраната, включително изявлението на върховния представител за външните работи госпожа Аштън и доклад на господин Лишек относно последиците от кризата върху отбранителния сектор. В началото давам думата на госпожа Ашцън. Благодаря, господин председател. Бих първо искала да благодаря на господин Лисек за неговия доклад, както му казах с нощи. Аз в Европейската агенция за отбрана също изразяват своята благодарност към извършената от господин Лицек работа. Финансовата криза доведе до намаляване на средствата за отбрана в цяла Европа. Това означава, че трябва да споделяме тежестта за тези разходи за нашите мисии и операция. Все повече и повече има призив Европейския съюз да направи повече в тази област и да отговориме на днесните предизвикателства, включително кризата с, в енергийния сектор и така нататък. По този начин ще покажем нашата солидарност. Но за да бъдат нашите операции ефективни, трябва да имаме наистина един глобален подход към нашите, към а, дейностите в тази сектор. На съвета който бе посветен на тези въпроси, бе решено, че трябва наистина от една страна да правим економи, но същевременно да засилиме сътрудничеството да се прояви примерно на солидарност при евакуацията на европейски граждани от е, зони на опасност. На 1 декември е, съвета прие моя призив за задълбочено сътрудничество и ние трябва да допълваме, да допълваме взаимно, а не да а, е, а, дуплицираме а, дейностите. На 1 декември също така се, се споразумяхме, че, че трябва да, е, да направиме нашите дейности много по-ефективни, като пър, пър, пред, преждевременно идентифицираме приоритетите в областта на ОПСО и същевременно да има политическа отчетност. Господин председател, бих искала да наблегна на някои от постиженията ни в тази област. Сега СВД може да се справя по-добре с кризите, по-бързо и по по-интелигентен начин. Когато през януари 2011 година започна работа СВД, имахме нужда от незабавен отговор. Затова създадахме един борт за управление на кризи, както и една платформа за управление на кризи, която се занимя и с кризите а, в Либия, на Африканския рок и а, Кот Дивуар. Тези структури са изключително важни, за да може да ме информират е, пряко, както и да работят в тясно сътрудничество с останалата част от службите. Освен това, подобрихме капацитета си за ранно предупреждение с групата за превенция на конфликтите. Сега се опитваме да подсилим а, на своята експертиза при изготвяне на политики в делегациите. Всичко това бе направено, като се преструхотираха съществуващи ресурси, като се подобри тяхната гъвкавост и ефикасност. Не сме търсили скъпи или сложни решения. Господин председателю, искаме своя цялостен подход да превърнем в преки и цялостни действия. Смятам, че СВД е, е, подготвена за това. Можем да съберем всички инструменти на Европейския съюз, да се занимаем с превенция на конфликтите, развитие и е, разрешаване на конфликти. Използваме това на Африканския рок, както и в е, политиката за южното съседство. Някои хора казват, че сме изправени пред е, известна умора пред общата си външна политика, докато тази година всъщност беше една година на интензивна работа по тази политика. Имахме много дълновидни заключение на съвета. По отношение на военните ни способности, на 30 ноември Европейската агенция за отбрана излезе с конкретни ангажименти на държавите членки по конкретни проекти, включая и в сфери, където видяхме, че имаме по време, по време на либийската криза. Това е една добра стъпка напред към един текст, който да бъде по-ясен и като имаме предвид и срещата на върха в Чикаго на НАТО. Както е записано в доклада на господин Лизък, няма альтернатива на сътрудничеството в тази сфера. Многостранното сътрудничество трябва да бъде правилото, а не изключението в нашата работа, за да запазим и да развием военните способности на Европа. Съгласна съм с казаното господин Либек, че събирането на всичките си ресурси на едно място е най-доброто, за да може да балансираме урязването на националните бюджети за отбрана. Като ръководител на СВД и на Европейската агенция за отбрана. Ще се опитам да направя всичко възможно, да си сътрудничим помежду си, за да станем по-конкурентно способни и за да може нашата отбранителна индустрия да стане по-ефективна. През юли излязах с един цялостен доклад за политиката за отбрана на Европейския съюз. Тя е описана и що се отнася до хардуер и до софтуер. Как водим операции и как работим с партньорите си. Съвета на външните министри приветства моята работа за укрепване на тази политика. Инициативите на държавите членки, като например инициативата Ваймар, както и други след нея, всъщност е, допълнително стимулират нашата работа. Много се радвам също така, че намерихме един прагматичен път напред, що се отнася до планирането и воденето на операциите от общата политика за сигурност и отбрана. Сега планираме за активиране на оперативния център за операциите на Африканския рок, е, което ще бъде готово до следващия съвет през януари. Идеята е да подсилим е, синергията гражданско общество военна сила и да извлечем полки за бъдеще. Мисля, че сме постигнали голям напредък в работата си с своите партньори. В сферата на сигурността и отбраната отношенията с НАТО са изключително важни. Това е записано и в Лисабонския договор, който е първият от учредителните договори на Европейски съюз, който за първи път експлицитно споменава НАТО. Всички инструменти на Европейски съюз могат да бъдат комбинирани с ролята на НАТО. Двете организации могат да подкрепят работата си взаимно. Работя усилено, за да имаме тесни връзки с генералния секретар на НАТО Размусен, за да може Европейски съюз и и НАТО да работят по-близо една до друга, по-прагматично, стъпка по стъпка, като в същото време да запазим отношенията си на две отделни организации, които работят заедно. Е, кризата в Либия показа необходимостта от това. Работихме по много операции заедно и продължим, разбира се, на нашите военни, които работят по места. Трябва да потвърда, че нашия капацитет, особено интелигентната отбрана и събирането на едно място всички ресурси са достигнали до едно наистина много високо ниво на сътрудничество. ООН си остава един дългосрочен партньор и партньорството с ООН е реалност. Навсякъде. Афганистан, Сомалия, Косово, Либия, както и посредством стратегическия диалог. Освен това, аз лично съм се, се, се занимавам в диалога си с нашите стратегически партньори в сферите на сигурността и отбраната. Африканския рок Либия. Подписах едно рамково споразумение с САЩ през юни за тяхното участие в общата политика за силност и отбрана и тяхното участие в граждански мисии. 60 граждани, ръководени от наши командири, работят в Косово и Афганистан. Искам също така да има по-тясно сътрудничество с други държави партньорки, включая наши съседи от юг и изток, както и донори. И накрая искам да очертая пътя напред. Трябва да операционализираме този цялостен подход, като по-добре свържем превенцията на конфликтите, медиацията, действията свързани с решаване на конфликти и смятам, че тази политика може да се справи и с организираната престъпност, трафика на наркотици, на оръжия и на хора. Те са пряко свързани с конфликтите. Например, в Сахел всички е, заплахи за сигурността са пряко свързани с притока на оръжия на, е, и към Либия. Затова имаме нужда от ясни инструменти, събрани в една кохерентна стратегия. Трябва да насърчаваме все повече развитието на капацитет. Съвета се изправи пред това предизвикателство и аз ще разгледам новаторски начини за подобряване на работата и да направя предложение през първата половина на 2012 година. Force Generation е нашата идея, което означава подходящите хора да бъдат на подходящото място. Трябва да продължим а, да споделяме не само като отговор на финансовите ограничения, но и като ефикасност на нашите операции в дългосрочен план. Освен това, трябва да подсилим ефикасността на мисиите и на операциите. Европейския съюз трябва да действа посредством а, операциите и мисиите в общата политика за сигурност и отбрана, за да принас, допринася стойност и смисъл, както и устойчивост на резултатите. Винаги съм готова и да работя по нови мисии. По-специално в стратегически региони за нашата сигурност, като Сахел и Либия. Но, господин председателю, общата политика за сигурност и отбрана ще бъде толкова амбициозна, колкото я направим. Тя разчита на общата ни политическа воля и желанието ни да действаме. Това означава, че и бюджет за тази политика трябва да отговори на финансовите аспекти на така нареченото Force Generation. През последните месеци подкрепата на Европейския парламент бе изключително важна. Искам да се възползвам от тази възможност да изразя пред всички ви своята благодарност. И накрая бих искала да благодаря за подкрепата ви, за работата по ОПСО, както и да повторя ангажимента си към ОПСО като интегрална част от външната дейност на Европейския съюз. Искам да благодаря на господин Лизек за неговия доклад. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата за 4 минути на господин Лисек. Господин председател, госпожо върховен представител, дами и господа, от все сърце ви благодаря за топлите думи за моя доклад. Е, единствената ми цел беше да подчертая резултата, който е резултат не само от моя труд, но и от работата на много членове на Парламентарната комисия за сигурност и отбрана, е, както и на докладчика в Сянка. Работата с него беше удоволствие и искам да изкажа благодарност на всички тях за сътрудничеството им. Е, за мен беше удоволствие да чуя, че е вие, госпожо, като върховен представител на, и както и представителите на съвета, е, проявяват дълбоко разбиране на проблемите и на потребности те на общата политика за сигурност и отбрана. Това е огромно предизвикателство и аз от все сърце се надявам, че вие като върховен представител и съвета съзнавате усилията в комисията АФЕТ и в целия Европейски парламент. Ние подкрепяме вашите действия и работата ви с държавите членки, за да се увеличи нашата ефективност в операции е, за сигурност и отбрана. Аз е, се надявам, е, че всички чуха какво Робърт Гейс, който е държавен секретар на Съединените щати за отбраната, каза, той отправи критики, но в последствие каза, че много европейски политици, както и официални лица в Европа, за съжаление, са решили и всъщност в голяма степен той беше прав ние сме изправени пред огромно предизвикателство, когато говорим както за реформа на нашата обща политика за сигурност и отбрана, така и е, доброто ни сътрудничество между е, Европейския съюз и НАТО. Ние трябва да се съсредоточим върху обединените енергии, е, които ще оптимизират бюджета на членовете на двете организации. Финансовата криза е глобално явление и е, засегна и е, отбраната. Има една съвместна тенденция за съкръщение на разходите за отбрана във всяка от държавите членки. Това, разбира се, ни тревожи. Е, вярно е, че ако запазим разходите за отбрана в условия на финансова криза и на социален натиск, далеч няма да бъде лесно. Но лично аз смятам, че дори при такива смутни и трудни времена за европейските финанси, ние не би е, трябвало да пренебрегваме този бюджет. В доклада си аз съм посочил е, начини за оптимизиране на тези разходи е, как разходите, които правим, могат да бъдат оптимизирани. И както вие казахте, както самата вие казахте, госпожо Върховен представител, е точно така, защото споделянето на функциите и на разходите е абсолютно необходимо. По този начин ще намалим нашите разходи и трябва колкото може по-бързо да определим най-важните стратегически проекти и те трябва да се съсредоточат върху стратегически транспорт, логистична подкрепа, медицинска помощ, е, наблюдение на е, корабоплаването, е, защита и наблюдение срещу биологично и химическо оръжие. Има много области, където можем да споделим усилията си и това да стане ефективно. Трябва да видим и ролята на Европейската агенция за отбрана – там е, ще се уточни как най-добре ще се координира планирането в Европейския съюз. Е, друг важен въпрос е, беше въпрос за технологичния напредък. Ние изоставаме в много области. Аз говорих и за пазара, за състезателно производство в отбраната, и се надявам, че вие, госпожо Върховен секретар, сте съгласни с нас. Ние просто започваме работа сега. Благодаря, господин Лисек. От името на комисията ИТРЕ, господин Тосмовски. Господин председател, дами и господа, Госпожо Върховен представител, аз съм докладчик от името на Комисията по промишлеността, Предвид економическата и финансова криза, в която се намираме и намаляването на средства в, военно-промишления комплекс, ще, ще има доста отрицателни последици върху целия, целия сектор и това може по някакъв начин да заплаши суверенитета на държавите. Затова ОПСО трябва да бъде една политика на глобално сътрудничество, без разбира се да подценяваме специфично спецификата на отделните военно-промишлени комплекси и да се опитаме да обединиме нашите усилия в общи проекти или като обединиме е, капаци... капацитетите си е, някои фирми са неконкурентоспособни в международен план на международните пазари и ние трябва да ги, да е, ги подпомагаме. Благодаря. А сега давам думата на господин Елмар Брок. Госпожо заместник председател на Европейската комисия, скъпи колеги, бих искал да благодаря на господин Лисек и подкомисията по отбрана за отличната работа и за отлично изготвения доклад. За нас е, външната политика е свързана с прилагането на превентивни мерки, за да избегнем е, необходимостта от военни действия, за да избягнем войната, трябва да бъдем подготвени и да използваме колкото е възм... доколкото е възможно нашите ресурси и да ги използваме най-ефективно възможно. Според доклада обаче ние не използваме ресурсите и капацитетите си достатъчно ефективни, затова, ефективно, затова е необходимо да, е, да изработим една синергия на действия. Необходима е бяла книга за а, бъдещето на този сектор, на този отрасъл, като се включат и всички аспекти, свързани с новаторството, развойната дейност и така нататък. Трябва и да обединиме е, нашите е, усилия, за да не, всеки да не, да не дърпа черката по-отделно и за това е много важно тази координационна дейност да бъде извършвана от Европейската агенция за отбраната. Все повече и повече е, ще се обръщаме към а, тази агенция. Сега някои, някои операции трябва, за някои операции е необходима разширена правна основа. А, трябва да подготвяме по-добре нашите военни. Ето, например, в Афганистан сътрудничеството не е достатъчно добро между а, ОНАТО и другите организации, които управляват управляват същевременно и е, граждански сектори и имат дейност и за гражданите. Всичко това е и в интерес е, на сигурността на нашите войници, които ще работят на терена. Необходима е политическа воля, колективна воля, а предвид е, финансовата криза, мисля, че в крайна сметка всички ще си дадат е, е сметка, че подобно сътрудничество е необходимост. Благодаря ви, госпожо Аштан. Доклада, който обсъждаме днес и за който искам да поздравя и господин Лизек, е свързана с един много важен сектор в период на криза. Много е интересно, наистина. За нас обаче има два въпроса, които трябва да се отговори. Първо, трябва да се подсили сътрудничеството в Европейския съюз, за да не се пилеят ресурсите. Освен това, трябва да се срочим върху изследванията в отбранителния сектор. Необходима е добро, добра координация, за да се развие една индустрия, която да бъде конкурентно способна на международно ниво и която в бъдеще би могла да създаде достатъчно много работни места в сектора на отбраната. За съжаление няма реструктуриране на този сектор. Трябва да се опитаме да сведем до минимум вредните последствия върху заедостта в този сектор, когато се прави реструктуриране. Трябва да има функционалност и гъвкавост. Това са основните линии, за които да доведат до развитието и бъдещето на сектора отбрана. Благодаря, госпожо Копа. Сега от името на демократите и либералите, госпожа Николай за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Обедена съм, че този дебат по доклада Лизек днес е много значим доклад за бъдещето на ОПСО. Благодаря на значителния доклад, който анализира една тема, която а, е много важна. Предлагат се също така и решения. А доклада дава възможност и за сближаване в сферата на ОПСО имаме възможност да превърнем тази криза в една възможност. Тук парафразирах Ал Гор. Това ще даде бъдеще за нашата политика за сигурност и отбрана. Трябва обаче да кажа, че драматичното намаляване на бюджетите за отбрана в държавите членки може да представлява риск за общата ни сигурност. Така, разликата между САЩ и европейските членове на НАТО ще продължи да бъде голяма и капацитета ни за реагиране ще бъде по-слаб. Смятам, че инструментите, с които вече разполагаме, а в случая визирам Агенцията за отбрана, трябва да бъде подсилена. Тя трябва да може да реагира, трябва да може да се интегрира за политиката за събиране на ресурсите и споделяне на ползите. Така ще имаме обща мощ, не бива да губим своята мощ. Трябва да имаме възможност да работим заедно в системите си и да бъдем ефикасни в мисиите си. За съжаление, ще трябва да изграждаме, а еврото трябва да създаде една обща индустриална база. Някои от държавите членки имат вече такава. Искаме честно поведение при провеждането на обществени поръчки, защото една от причините, е, която прави по-деликатни тези поръчки, е, е свързана с корупцията в военната сфера. Имаме поведенчески кодекс, но този кодекс трябва да се използва по-ефективно и ефикасно. И при обществени поръчки това трябва да бъде в интерес на дънакоплатеца. Благодаря, госпожо Николай. А, сега от името на зелените за две минути и половина господин Лути Кофер. Благодаря, господин председател, госпожо заместник председател на Европейската комисия. Скъпи колеги, в началото искам да изкажа своята благодарност на господин Лисек за хубавия му доклад. Както Елмар Брок току-що подчерта, това е доклад, който се опитва да улови е, възможността е, при която във всички национални бюджети има съкръщения, така че не може повече да има разхищение в областта на е, сигурността и отбраната, както беше до сега. Така че съвместяването и споделянето на новите възможности е нещо, което господин Лисек е, подчертава. Е, радвам се, е, че сега с някои леки изменения се опитва да упражни натиск върху държавите членки. Ако това е, е основното съдържание на доклада, щяхме веднага да го приемем. Но в доклада има две отрицателни точки. Първо, е, предвид е, бюджетната е, криза в националните бюджети, ние канибализираме общностния бюджет за разходи за въоръжение и отбрана. Това е невъзможно. Не може научните изследвания в областта на въоръжаването да стигат до 2020 година или в рамкова програма за научни изследвания. Това не може да става и в е, общностния бюджет. Също се отнася и в колегиума за отбраната, също се отнася за финансирането на Ерасмус, за финансиране на военни разходи от общностния бюджет. Не може така. Целта ни е да се постига истинска ефективност. И е, на трето място Е, обикновено либералите са за конкуренция, докато тук, е, чрез е, този доклад, всъщност ние се опитваме да подроним някои постижения, някои налични постижения в областта на отбраната. Е, твърди се, че е, целта е, е работните места да бъдат спасени. Според мен обаче не е така. Има алинаи, чието място не е в този доклад, защото в край на краща и това води до разхищение и липса на ефективност. Благодаря. А сега консерватори и реформатори, господин Ван Орден, Господин Лизек излезе с много детайлен доклад, добре е написан. За съжаление, обаче заключенията му са погрешни. Отговорът на всеки проблем тук в парламента е повече Европа, европейска интеграция. Безпокойството ни тук обаче трябва да бъде върху военната ни мощ. Трябва да искаме повече такава, да имаме по-голяма солидарност в НАТО. Това означава сериозни операционни ангажименти и политическа воля. И двете липсват в много европейски страни. Истинската заплаха, големите предизвикателства, при които сме изправени, няма да бъдат разрешени, като прилагаме една и съща процедура. Една процедура, която прилагаме към еврото и да я прехвърлим към отбраната. Трябва да спре да се бърка Европейски съюз в отбраната, защото това само отклонява вниманието от истинските проблеми. Ливийската криза трябваше да е дала достатъчно доказателства, че ОПСО е абсолютно ирелевантна. Никой не иска военно участие. Нито ООН, нито НАТО искаха военно участие на ЕС в Либия. Либия ни показа какви са потенциалните опасности от а, тази идея за pooling and sharing, събиране на едно място и споделяне, която толкова се харесва на политиците в Европа. Германия оттегли а, своите войски от Аякса, от Аяксите, които извършваха а, полети над Либия, от 27-те страни, които одобриха натовската операция, по-малко от една трета искаха всъщност да участват в мисиите с побандировки. Как искате Обединеното кралство или Франция да разчитат на някой друг а, да предоставя мощ от наше име? Този доклад следва линията на европейските бюрократи, където се говори за Европейски съюз, а не правим така, че нашите войски да имат необходимата мощ, както и оперативна съвместимост, за да работят с най-силния ни съюзник САЩ. Gracias, señor Van Orden. Има синя карта от името на господин Блукофер. Е, приемате ли е, въпрос от страна на господин Блукофер? Да, разбира се, заповядайте. А, ако е, сте толкова срещу понятието за обединение и споделяне на военния капацитет, в такъв случай, е, какво ще кажете за факта, че в НАТО има същото понятие за рационализиране на капацитета, който съществува и който просто носи друго име? Всъщност, е, аз е, именно точно това става в НАТО. Защо тогава Европейския съюз да го прави? Защо Европейския съюз опитва да повтаря НАТО? Защо е, трябва да създаваме двойни институции, нещо, което вече го има в НАТО? Голямата заслуга на НАТО все пак е, е че е междуправителствен е, съюз от суверенни нации, които могат да решават дали ще участват или не в конкретни операции. Това е, е основната разлика. Ние нямаме съвместяване. Има общо командване, когато има операции на НАТО. Много малко, малък е капацитета, който се споделя. Това всъщност е АЛАКС. Видяхме какво направи АЛАКС в кризата в Либия. Трябва да бъдем много внимателни. Това, което ни е необходимо, е, са сериозни съюзници, на които можем да се осланяме. Защото те имат е, наличен състав, който ще се появи, дори кога и да е политически трудно точно това искаме е, да видим и ние. Сега, казва председателя, е, сега е, давам думата за минута и половина на госпожа Леслинг. Благодаря, госпожо председател. Днешното обсъждане се провежда в, в контекст на економическа и финансова криза, когато хората се борят за правата си и не, нека не забравяме, че, че същевременно всеки ден стотици хиляди деца умират от глад. А, отбрана значи, значи да се отбраняваме срещу териториално нападение на територии. Да, можем от, от, от тази област може да се направят много економии. Да, от една страна вие смятате, че трябва да отделиме доста големи средства за отбраната, за защитата, но какво правиме ние? Не мине ние всъщност позволяваме само на военния комплекс да се здобива с допълнителни печалби. Това не е това действителността, не е, не е реалистично и в никакъв случай намаляването на разходите за военни бюджети води до последиците, които вие изложихте. Какви са предложенията на господин Лисе? Госп предложенията на господин Лисек всъщност са една заплаха за демокрацията, тъй като тези механизми не могат да не подлежат на демократичен контрол. Същевременно обединението на военните и гражданските дейности също не могат да бъдат обект на демократически контрол. Ние представихме един альтернативен доклад, в който искаме е, всички средства да, да отидат за граждански дейности. Благодаря ви. Следващия оратор. Господин председател, много от европейските държави намалиха военните си бюджети поради криза. И това стана и в Финландия. Но това буди загриженост, тъй като нашата основна цел е да защитиме е, мира, е, и свободата и да осигуриме спокойствие на нашите народи. По този начин им осигуряваме бъдеще. но е, харчиме милиарди за безцелни, безнужни, ненужни дейности в е, други области, в други сектори. Необходимо е да имаме достатъчно средства в, в отбранителната, в отбранителния сектор и не трябва да забравяме, че европейските институции трябва да бъдат за защитата и отбраната на Европа. Сега давам думата на господин Люпен. Благодаря, господин председател. Аз може би ще шокирам най-големите федералисти срещу вас. Аз мятам, че отбра... политика за отбрана е една изключително национална политика. Тя отговаря на стратегическите, дипломатическите и цели за сигурност на всяка нация. И споделянето на военния капацитет не е нищо друго, освен ампутиране на суверенитета. Единния пазар на оръжия е един една шега. Много държави членки смятат, че отбраната им се гарантира във Вашингтон е, и основно с военна техника от Съединените щати. Е, Европа е неспособна в тази област, както и в много други, да наложи общностното предпочитание почитание. Колкото е, до общностното е, предизвикателство пред държавите членки, е, нищо друго не може по-малко да бъде разрешено извън междуправителствено сътрудничество, извън всяка намеса на Брюксел. Съжалявам, госпожа Аштон ще признава ли, че Мудис има легитимност за да предлага економическата политика. И двойката Меркози прилага на цяла Европа е, е една Европа, която е един абсурд. Преди изчезна е, съветската заплаха, но бюджета за отбраната е жертван и не всякъде има недостатъчен военен капацитет. В името на чисто финансови съображения, всеки очаква от съседа или предполагаемия по-голям брат от Америка да направи усилията, които той няма да направи. Вие бъркате пътя. Само като се върнете към към национални, независими и решителни национални политики, ние ще получим необходимите средства не само за нашата сигурност и национални интереси, но също така и е, за повече средства, за да се справим с съвместното предизвикателство, защото ако събираме слабостите, няма да получим сила. Синя карта ли вдига? You want to ask Mr. Le Pen? Въпрос към господин Люпен? No. Не искате да задавате въпроси? Добре. Отлично. Мирно ще си живеем днес след обяд. Така. И сега другите оратори. Първо, за две минути, господин Донжон. Благодаря, господин председател. Отличният доклад на господин Лисек показва как, какво е, каква е основната тежест, която тежи на а, националните бюджети? Средствата, но има и нещо. Има и още една загриженост, която с която трябва да се справим. Аме, нашите америка, американски приятели показаха, че не искат вече да работят вместо нас и е, да вършат работата на наше място. Това бе е, доказано в Либия. Затова ние трябва да имаме една е, по. Е, задълбочено сътрудничество в стратегически план и що се отнася до оперативната съвместимост за да, за да можем да отговориме на международните кризи. Но вие, госпожо е, пре, пре, заместник-председател, трябва да, да бдите, защото това, това, това, това сътрудничество наистина да бъде глобално, за да може да, осигу, да осигури отбранителните е, аспекти. Вие го спомен, споменахте, че е необходимо по-голямо сътрудничество в Сахел и е, в Африка. Що се отнася до страната, стратегията, Европейската отбранителна агенция играе много важна роля, макар и нейния бюджет все още да не е добре определен и достатъчен. Е, благодаря за това, което казахте. Благодариме на агенцията за огромните усилия, които полага, но е, трябва, разбира се, да, да консолидираме и да насърчаваме и да подпомагаме е, нашата военна отбранителна промишленост, защото това означава заетост, но това означава и е, развитие на други сектори, които са от стратегическо значение в момент на криза. Благодаря господин Дежан. А сега давам думата на господин Гуалтиери. Благодаря. Госпожа Копа вече каза защо социалистите и демократите подкрепят доклада на Лизек. Аз искам да се руча върху заключенията на съвета, които, според мен, са една малка стъпка напред. Парламент, разбира се, очакваше много повече, особено що се отнася до капацитета за планиране, но има конкретен риск за изоставяне на общата политика и това бе избегнато. Затова искам да благодаря на върховния представител за работата на този фронт. Говори се за нови операции, след случилото се в Либия, което разбира се не беше много оптимистично. Сахел, Африканския рок, очакваме конкретни резултати, очакваме а, всичко това, като ще предложим и политическа и финансова подкрепа. По отношение на събирането и споделянето има проекти, които ще бъдат прилагани и възможността за планиране е изключително важна, но, но заключението от съвета показват и желание да се активират центровете за е, провеждане на операции само на първия етап. Без последващи действия нито една държава членка няма да стигне до глобалната международна сцена. Благодаря господин Галтиери за една минута. Госпожа Нейц. Uh, Госпожо Върховен представител, първо искам да поздравя господин Лизек за отличния доклад. След това искам да кажа, че приветствам казаното от вас в отговор на доклада. Този дебат е най-вече за това, че искаме да направим повече с по-малко, като събираме и споделяме посредством сътредничество. Искам обаче да се съсредоточа върху ограничаването и доли премахването на най- ужасяващото въоръжение и то е ядреното въоръжение. Е, постоянно се говори за контрол на оръжията и то най-вече ядрените. Говорим също така и за премахването на този тип оръжия, но това вече не е сред темите, които обсъждаме. Ако успеем да възобновим усилията си за премахване на ядреното въоръжение, мисля, че ще подсилим позицията си, когато водим преговори, особено в Близкия източ... изток. Скоро ще е коледа. Ще е много хубаво да имаме свят без ядрени оръжия. Благодаря. Сега госпожа Цавела има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Леди Аштън, моята родина Гърция дължи една пета от дълга си на отбранителната промишленост. Знаете, че имаме казус Бели с Турция. Трябва да разполагаме с е, значително въоръжение за отбрана. Лейди Аштън, е, ние не можем да запазим такова измерение на отбраната. Искам да задам два въпроса. Ако е, този казус Бели с Турция излезе на преден план, което вече се е случвало. Кой ще е, защитава европейските граници пред една реална заплаха? Защото ако има е, заплаха, трябва да има отбрана и то сигурна отбрана. С е, този бюджет обаче как да постигнем такава отбрана? Говорим за реална заплаха, не говорим за нищо абстрактно. Не говорим за участие на войски на Европейския съюз в Афганистан или на друго място. Говорим за нещо на нашите граници. Как ще отговорим като съюз на такава а, заплаха? Госпожо Цавела, господин Ван Орден има въпрос към вас. Да, заповядайте, господин Ван Орден, за 20 секунди. 30 секунди имате. А, аз малко, малко съм стреснат. Всъщност, може би трябва да изясните какво имате предвид. Сега, разбира се, че има реална заплаха и ние трябва да имаме съответна отбрана. Е, аз мисля, че е, като съюзници в НАТО ние имаме съответната отбрана. Какво се опитва да направи Европейски съюз? Това няма нищо общо. Нищо общо няма с това, което вие казвате. Вие мислите, че, Европе... че Съединените щати ще продадат е, един съюзник за странна политическа институция, и, е, която и военно не може да действа. Госпожо Завела, имате 30 секунди за отговор. А, да, но тук ние говорим за е, е, съвместна политика за отбрана. За това говоря аз. А, такава няма. Е, специално е, имам предвид моята страна, Гърция, която от 30 години е член на Европейски съюз. Е, и когато имаше военни инциденти между Гърция и Турция, преди няколко години нито НАТО, нито Европейския съюз отговориха или ни подкрепиха. Всъщност това беше американския флот и съжалявам дълбоко за това. Надявам се, че отговорих на въпроса ви, е, господин Ван Орден. Говоря за реална заплаха, а не за всичко казано до сега. Аз а, е, е, знам, че за ваш късмет вие нямате такива проблеми, каквито имаме ние в Гърция. Благодаря ви. За една минута госпожа Додс. Uh, Благодаря госпожо върховен представител. Днес след обяд няма да говоря много за това, че трябва да сме благоразумни, когато има криза. Подкрепата ми за НАТО. Е, думите на господин Иван Орден бяха по-сложни за случващото се в Европейския съюз. Но, леди Аштън, искам да се съсруча върху нещо дребно, което споменахте в своето изказване. И то беше за подписването на а, рамково споразумение с а, а, САЩ за Косово и Афганистан граждански мисии, както и броя на лицата, които работят по тези програми. Всички трябва да приветстваме експертните познания на тези лица, на тяхната смелост в тези сложни и опасни обстоятелства. Особено пионерската роля на полицията на Северна Ирландия в Ирак. Те обучават новите полицаи там, работят с граждански лица, за да може да бъде опазен мира и демокрацията след оттеглянето на британските американските войски от тази страна. Понякога това наистина е било много сложно като задача и много опасно, но една задача, която е още по-сложна поради бюрокрацията в Европейския съюз. Искам да ми дадете гаранции, че хората, които сега са в Афганистан и Косово и служат там, няма да срещат същите пречки от бюрократи в Брюксел. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Доц, казва председателя. И сега господин Галер за две минути. Благодаря, господин председателю. Искам първо да благодаря господин Лизек за отличния доклад. Той е сложил пръста си на раната и ни е показал точно какво можем да постигнем и как. Върховният представител справо каза, че ОПСО ще бъде точно толкова добра, колкото и даваме възможност да бъде. Тя е права. Надявах се на 1 декември заключенията на съвета да бяха показали нещо повече можеше да се съгласим, че оперативният център в Брюксел можеше да се използва адхок, а не постоянно, както пише. За съжаление, пише, че е постоянно. В заключенията на съвета а, са описани съответните групи, но държавите членки няма да могат да направят две бойни групи до 2012 година. Защо? Какво пречи да бъдат две тези групи? Същото се отнася до инициативата за събиране и споделяне. Както съм казвал в дебата и преди това, тя, това е отлична идея. Така че това ще ни събере, което е прекрасно. А, докъде тази инициатива за събиране а, отговаря на капацитета и пропуските, които се усещат там през 2010 година, а, също не е ясно. Активиран, des Weimarer also der vom... Имаме съответните структури, както и в Ваймар Плюс от 2011 година. СВД какви стъпки ще предприеме, за да може да направи така, че наистина тези структури да се използват. Е, давам думата на господин Паско. Усилията за спасяването на евро е, изискват усилия, които изискват нашето внимание също, да продължиме да осигуряваме средства за нашите военни бюджети, когато същевременно времено има все още предизвикателства през нашата отбрана. Дори и тези предизвикателства да не са заплахи, ние трябва да имаме възможност да, да се справим с тях и за бъдеще. Второ, ние, ако не връщаме вни, внимание на на, усилията и на това кой ще бъде наш доставчик, може в един момент нашите мощности и капацитети да попаднат в ръцете на тези, които не трябва да попаднат. също време, същевременно в момент, в колко Съединените щати намаляват своето участие в НАТО и плащат по-малко в НАТО, е, имиджа на Европа като е, единица, която си осигурява защитата и отбраната е, е под заплаха. Следващият оратор. Нека да се върнем към въпроса, кой, който ни е, е, за който се занимаваме. Но между време искам да кажа, че нашия колега Ламбринидис е тук след нас. Той не ме чува, защото не разбира немски. Но се радвам, че е сред нас. Но моите избиратели много често ме питат е, кой, кой има повече войници Европейския съюз или е, Съединените щати и отговора никога не е точен. Ние имаме 2, 2 милиона войници, американците милиони и половина, но макар и да имаме толкова много войници, ние разходваме една трета от средствата за военни цели, една трета от средствата, които американците разходват за техната войска. Така че благодаря господин Лисек за това, че изразявате нашата загриженост. Сега съществува и директива за въоръжението и оръжията в Европейския съюз. Имаме също така и много правила и, и регламенти. И нека не, не забравяме случай, че може да се позоваваме и на член 352. Извинявайте, има господин Фан Орден, син картон. А искам само нещо за информация. Ние нямаме е, войски, господин е, председател. Европейския съюз няма войски. Има а, е, войски на отделните държави членки. Европейския съюз като такъв няма а, въоръжени сили. Просто исках нещата да са ясни, така че не можем да сравняваме с Съединените щати. Просто това сравнение е неподходящо. Да, знам. Знам, че е, преводачите ни са много добри, не става дума за проблем в превод. Джефри, ти не разбираш какво съм искал да кажа. Аз казах, че държавите членки имат 2 милиона войници, и, но, но разходват една трета от това, което разходва Съединените е, щати. Но също времено се разходват много средства за самолетоносачи и други друг капацитет. Господин Карас, минута и половина. Е, господин председател, госпожо заместник председател, дами и господа, три неща са факти. Европейския съюз е създаден като проект за мир, за да няма повече войни между държавите членки на Европейския съюз. И е, този, тази цел е била постигната до 100%. Това първо. Второ, в е, всички държави членки ние запазихме нашата отбрана, нашата политика за отбрана. Е, всички са съгласни за това, но е, имаме проблем с дефицит, с набиране на персонал и с финансиране. На трето място, няма е, е, е, е, съвместна външна политика, която да бъде достойна за доверие, ако няма и е, обща политика за сигурност и отбрана. Така че трябва да се създаде и съюз за сигурност и отбрана – Доклада на господин Лисек сочи пътя, по който трябва да вървим. Всичко, което можем да направим въз основа на съществуващите договори, за да се подобри ефективността и да се е, засили е, политическото доверие и за да се намалят е, изискванията към бюджета. Защото заедно можем да го направим по-ефективно, ако всеки е, работи е, само за себе си. Председателя, госпожа Гомес има думата за една минута. Заповядайте. Момент. Обермайер, си, Господин Обермайер има думата сега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ясно е, че тук можем да размахваме сини карти. Е, е, сега, госпожо Карас, вие казахте, че без е, съвместна политика за отбрана не може да има ефективна съвместна външна политика. Това е едно. Но това, което не ми достига в анализа е ясна позиция по следния въпрос е, какво предлагате? Съвместна политика за отбрана в рамките на Европейския съюз? или е, всеки един от нас е, да се срещне с другия в НАТО и Европейския съюз да стане партньор или член на НАТО. Това, което предлагам е съдържанието на доклада Лисек да се приложи на практика ние да го подкрепим и това е, да стане част от политиката за сигурност и отбрана по Лисабонския договор. Ние постигнахме напредък с създаването на агенцията. На второ място има цели, които сами сме си определили. Да засилим сътрудничеството, нека да се отнасяме сериозно към тези цели. Необходим е Европейски съюз на сигурност и отбрана – това обаче е невъзможно без промяна на договорите. Трябва обаче последователно да правим всичко, което ни позволява договор и за това доклада е чудесна основа. Финансовата криза Финансовата криза оказа своето въздействие и върху боеспособността ни, ограничава операционалността на ОПСО. Живеем във времена, когато китайците, а не други, се занимават а, с високи технологии и ги прилагат на практика, а ние европейците сме ги разработили. Докладът на господин Лизек е много важен и е много важно да споделяме своите общи мощи а, в, в военната сила. Нека да говорим ясно. Никога няма да изградим индустриална база, ако предпочитаме да използваме чипове, произведени от други. Трябва да сме готови да работим в синергия с други, с ООН, с НАТО и така нататък. Трябва да изразходваме по-интелигентно своите бюджети и да се освободим от корупцията, която е навсякъде в обществените поръчки в отбранителната сфера. В Великобритания и Франция трябва да бъдат убедени да не харчат средства за ядрен арсенал, защото това не отговаря на предизвикателствата на света. Точно обратното. Госпожо Аштън, Либия бе една пропусната възможност за мисия на ОПСО, а не на френско-британско лидерство. Вашата работа е да убеждавате държавите членки да не се въз да не се пропускат такива възможности. Ние в този парламент ще ви подкрепим във вашите усилия. Благодаря, госпожо Гомес. Господин Преда. Благодаря, господин председателю. Финансовата криза съвсем ясно ни показа, че сме изправени пред две възможности. Да бъдем разделени, да разрушим Европа или да засилим сътрудничеството си. Второто решение решението, което се харесва на бълшинството от колегите. Най-вече защото в един глобализиран свят това е единствения начин, по който можем да работим конкретно и точно. Последните 10 години с 200% се увеличи отбранителния бюджет на Китай. Държавите членки на Европейския съюз ще урязват бюджетите си за отбрана. Затова е единственото решение е да имаме по-добра координация в отбраната и да използваме принципа на събиране и споделяне. Либия ни показа защо трябва да го направим. Отвъд ангажимента ни към НАТО, смятам, че е крайно време да изградим истинска военна мощ на ЕС. Докладът Лизик показва какви са тези ясни стъпки, за да се постигне целта. Първо, създаването на европейско полугодие в сигурността и отбраната, след това подсилване на научните програми в сферата на отбраната, на трето място военен еразъм, който да изгради една общо отбранителна култура. Благодаря ви, колега сеньор. Господин Мавро Николас, една минута. Благодаря ви, господин пред, председател. Ние се сме в много сложна конюнктура и за това държавите членки трябва да обединят своите усилия и да си сътрудничат, за да могат да изградат и консолидират общата е, стратегия. Всеки трябва да допринесе за гарантирането на мира и сигурността в Европа, но и в целия свят. Економическата и финансова криза и едно предизвикателство, по което сме изправени, но може и същевременно да ни позволи да обединиме по-добре, да задълбочиме и интегрираме своите е, политики на отбрана и сигурност. Ние сме, а, ние сме съгласни с а, е, политиката на, на събиране и разпределяне на тежестта, но не, нека не забравяме проблемите, като проблема в, в Кипър. Там има чужди войски, окупационни войски, тогава как, как бихте искали ние да споделяме всеобщото желание и всеобщото, всеобщите въжделения за е, споделяне на тежестта? Е, Кипър все още трябва да, се, е, да реши проблема, свързан с. Е, неговата, с окупацията на неговата територия. Благодаря, колеги. Продължаваме с господин Келам, който разполага с минута и половина. Имате думата, господин Келам. Благодаря, господин председател, госпожо заместник-председател. Отличния доклад на господин Лисек доказва следното. Намаляването на военните разходи във време на криза е удар по е, доверието, в което може да имаме в Европа като фактор за защита и а, е, за гарантиране на отбраната. А, е, Става дума всъщност за пилеене на, на пари, защото има препокриване, а, има недобро и ефективно платиране на военните бюджети и недостатъчно координиране при разходване на средствата за военни цели. Но финансовата криза може да бъде разглеждана и като а, възможност, защото по този начин можем да преодолеем изолираността и факта, че, че, че всеки планира своя военен бюджет по-отделно и в, за бъдеще събирането и споделянето на тежестта трябва да стане правило, а не изключение. Край, крайно както е крайно време е да направим един пробив в начина на мислене, да има по-добро координиране, по-добро сътрудничество, по-добро интегриране и това да не бъде е, само е, едно добро пожел... пожелание, а да се превърне в е, конкрет... конкретни мерки. Трябва да извършиме и е, по-задълбочен анализ на киберопасностите е, и да действаме заедно и в тази област. Благодаря ви. Да, давам думата на Годин Комуцакос за минута и половина. Благодаря, господин председател няма никакво съмнение, че дълбоката криза, която преживяваме, е, е, упражнява натиск върху бюджета за отбраната на държавите членки и съответно върху е, отбранителната промишленост. Всички, включително и държавите, чието нужди за отбрана са по-големи, като например Гърция, за да отбранява границите си, е, тези страни търсят разумни решения, които не струват е, скъпо и които е, водят до добри резултати. Ясно, че при такива обстоятелства панацея няма трябва международно сътрудничество в областта на отбраната, ефективно сътрудничество, но това не е просто един опит, не бива да забравяме, че отбраната е в сърцето на суверенитета на всяка държава. Поради това трябва да се направят решителни усилия, като едновременно с това се проявява гъвкавост. И за това ние сме съгласни е, по принципа за обединение и споделяне. Е, това вече е, е една необходимост. Важното е оперативният аспект трябва да има е, взаимна допълняемост между капацитета и средствата за отбрана в е, отделните държави членки. За нас в Гърция това е много трудно, защото ние сме и, изправени пред е, реална опасност. Едновременно с това сме много засегнати от кризата. И затова благодарим на е, докладчика, председателя. Сега е, изчерпахме списъка на тези, които са поискали думата и е, сега откриваме процедурата по улавяне на погледа на председателя. Има много повече желащи да взема думата, е, отколкото можем да дадем. И за това от името на отделните политически групи даваме думата на техни представители. Господин Кели. Благодаря в реалния свят няма да има нужда от отбранителни сили. Така ли че света става ежедневно по-опасен. Затова е ясно, че ще имаме нужда от войски в бъдеще. Нужна обаче възможност на хората да пътуват. Колкото повече пътуват, обаче дават повече възможности на терористите и престъпниците да се занимават с това, с което правят. Затова си мисля, че отбранителните сили трябва да имат по-широка роля, особено за това да се борят срещу терористи и мафиотски групи. Те са често свързани. Ще ви дам един пример. Например, незаконните цигари, те влизат постоянно в Европейския съюз и всъщност отнемат средства от бюджетите ни. Имаме нужда да има по-широки правомощия и на полицията, и на митниците, и на военните, за да се борят с истинските заплахи в Европа в момента, които идват от терористи и от престъпници. Благодаря ви. Господин Ковак има думата сега. Госпожа Новак. Е, от момента, в който навсякъде има съкръщение на бюджета, е нормално да няма средства за отбрана, поради което трябва да има по-активна координация и планиране, за да се избегнат е, разхищенията има все повече и повече е, популизъм, екстремизъм и ксенофобия в Европа и заради това съвместната политика за отбрана е много по-необходима, отколкото беше до сега. Аз съм за обща политика за отбрана, но и за общ контрол е, е, на различните, върху различните съставки на отбраната за да се избегнат някои злоупотреби. В Словакия имахме подобен случай, когато службите за разузнаване злоупотребиха с властта си, за да е, шпионират е, е, словашки гражданин. Следващ госпожа Билбао има думата сега. Señora Ashton, entre sus logros ha mencionado instrumentos. Госпожо Аштън, вие говорихте за инструменти за подобряване на програмите, на програмирането, особено за африканския рок в Индийския океан. Нашите кораби, които ловат рибатон, особено тези от Баския регион, играят много важна роля. Те биват нападани от пирати. А ги пази Атланта. Миналата година одобрихме Аталанта. Сега обаче имат проблеми, защото не могат да носят на корабите си големи оръжия, за да се защитават срещу пиратите. Африканските власти не им позволяват да носят такива на борда. Госпожо Аштън, какво направихте, за да се подобри сигурността на нашите риболовни кораби в Индийския океан в тези споразумения, които споменахте? Господин Тремопулос. Благодаря, господин председател. Бих е, искал да задам един въпрос на господа Анштън по повод споразумението между Папандрео, Меркел и Сар... Саркози по повод е, оръжие. Става, става, става, става дума за е, десетки милиони евро които са биха били част от помощния пакет. Виждам, че не ме слуша госпожа Аштън. Възможно ли е такова нещо в момент, в който се намаляват бюджетите за 2012 година? Да, програмите за е, отбрана да бъдат е, разширявани и да бъдат е, и финансирането им да се увеличава. Това ще има много тежки последици върху бъдещето. На, на практика, като че ли немски предприятия и други предприятия манипулират а, гръцки предприятия. Госпожо Аштън, кажете, помогнете на нашата страна, за да можем в крайна сметка да разрешим тези проблеми. Ние знаем, знаете, че имаме проблеми и с Турция. Какво да направим, за да вместо да потъваме все повече и повече в кризата? Госпожа Ферейра. Господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Страшен е този дебат, който провеждаме днес след обед. Всич... От една, от, от една страна нападаме бедните, намаляваме разходите за социално осигуряване, за медицинско осигуряване и сега същите, същите тези хора идват и ни казват, че трябва да развиваме военния си капацитет. Е, и че трябва да, да, да направим едно ново усилие по посока на военния комплекс, да има повече сътрудничество с НАТО и да увеличиме капацитета на военната промишленост и това по силата на Лисабонския договор. Това е послед, по последната агония на капиталистическата система. Ни, а ние трябва да се бориме за мир и тази борба трябва да, бъде, да я водиме заедно. Госпожа Санклер. Благодаря, господин председател. Е, всъщност, е, тук имаме е, някакви страсти и аз, и, и, вие говорите за нас, наши, когато говорите всъщност за себе си. Аз бях в Афганистан преди няколко седмици и всъщност цялата работа е вършат британските сили. Е, е, така че британските е, данакоплаци трябва да плащат нито немски, нито словашки, нито е, от Люксембург, нито от Италия, откъдето и да било. Нито един от вас няма право да описва тези сили, е, като, като европейски сили, защото всъщност те е, са под ръководство на нашите правителства, а не на Европейския съюз. Е, е, да говорим за това, което направи е, НАТО в Либия е, и също по сложни въпроси. И е, аз имам основен проблем, госпожо Аштън. Е, като бивш ковчежник на вашата партия, е, е, говори се за политика на сигурност, за нации, които имат ядрено оръжие. Как може да има обективен анализ? Тук се говори за ядрено усилие за Европейския съюз. Кой е компетентен за това? А, а, а, сега Господин Лукано има думата за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо Аштен. Аз съм съгласен с колегата Лисек. Това съвместяване, споделяне не е просто избор, а необходимост. И е, тогава държавите членки ще правят по-малки усилия, обаче ще се е, запази техния военен капацитет чрез сътрудничество. И подобно цел може да се постигне чрез ротация. Можем съвместно да закупуваме е, техника. Е, така, например, е, в НАТО има транспортна техника, която се споделя. Е, всяка държава е, взима под найем техника или морското сътрудничество между Великобритания и Франция. Едните предлагат корабите, а другите пристанищата. Аз мисля, че въздушният транспорт в Европа сега е чудесен пример за това как наличната техника се използва чрез трансфер на компетенции към обща структура. Ето защо ние трябва да приемем и пригодим такъв модел, като например транспорт чрез хеликоптери или наблюдение с, от самолети или морски транспорт. И, и не на последно място давам думата на господин Скинар за една минута. Благодаря, господин председателю. Поздравление на докладчика пада БВП на държавите, затова пада и процента за отбрана. Това ще продължи и е хубаво да свикваме с това. Економическите и финансови ограничения всъщност ни вкарват в един капан, където няма да можем да отговорим на ангажиментите, които сме поели, ако не направим нещо по въпроса. Отделните нации не се намират в позиция, в която да могат да работят сами. Обществени поръчки, иновации, всичко това трябва да бъде събрано заедно и след това споделено, за да бъдат налични за всички. Имайки предвид специалния статут на Европа, който бе разделен стотици години от войни, и имаме отговорност да координираме общата си сигурност господин Ван Орден каза, че НАТО единственото решение. Това е погрешно решение. Е, не разбираме какво говори за бюрократите, какво общо имат бюрократите. Той самия работеше като такъв и в НАТО, като офицер и в комисията, поне Уикипедия така ми казва. Може би трябва да го поправим това, преди да започнете да критикувате бюрокрацията. Благодаря. Благодаря. благодаря. Много извинявам се пред другите, но нямаме време да им дадем думата и да продължим обсъжданията, но сега нека дам думата на господин Лисък за две минути. Господин председател, ще се опитам да бъда много кратък, за да не вземам, да ви отнемам времето. Първо бих искал да благодаря на всички онези, които се изказаха по доклада и тези, които го подкрепиха и тези, които го критикуваха. В крайна сметка никой не е съвършен. Но ако обединиме всичките коментари, съображения, критики, можем в крайна сметка да изработим един нов доклад, защото има много, много позиции, много виждания за отбраната на Европа, които са интересни. Всички са интересни. Аз не съм, не съм казал и не смятам, че моя доклад може да реши всички проблеми. Единствената ми цел беше да наблегна на някои ключови проблеми, въпроси, свързани с отбраната и финансовата криза и е, да видим по какъв начин тя се отразява на отбранителния сектор, същевременно да очертаеме както заплахите, така и новите възможности, които се, пред които сме изправени. Така че, нека да не забравяме е, че отбраната е част от а, нашата стратегия, от нашите политики. Това беше целта на доклада. А за кого е този доклад? Не смятам, че нашото. че, че, че този доклад е е, е, предназначен само за господина Аштън. Да, тя подкрепи е, много от е, идеите залегнали в доклада, но доклада всъщност цели държавите членки и националните парламенти. Защото заедно с правителствата на държавите членки трябва да провеждаме диалог, след като разбира се приемеме доклада. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Господин Лисък беше толкова Бързче, аз не можах да дам думата на господин Ван Орден за синакат. Искам да отговоря на господин Скинер, Аз а, съм горд с това, което правя и съм правила. Аз съм бил във въоръжените сили в продължение на 30 години и съм от военноморския флот, офицер от флота и съм бил във всички краища на света. И разбира се, е, май много малко време прекарах и в Европейската комисия, така че познавам отвътре е, кухнята на бюрокрацията, така че е, стъпвам на опит, за да правя това, което правя сега в момент. сега давам думата на върховния представител госпожа Аштън. Имате думата. Благодаря. Почитаеми депутати, това беше интересен и много важен дебат. Не на последно място, защото, гледайки економическата ситуация в държавите членки, е, в която се намират и институциите, е изключително важно да обсъдим как да отговорим по оптимален начин на различните заплахи на сигурността, пред които сме изправени, като отделни държави, като парламентаристи, като институции. Никого няма да изненадам, като кажа, че това е част от дискусиите, които редовно водя с генералния секретар Размусен или пък когато участвам за заседанията на НАТО по тяхно искане в различни формати, формати външни министри или формат министри на отбраната. Много е важно да разберем какво искаме да постигнем и как да подходим към него. Не бива да забравяме онези мисии, които участват нашите военни и как работят те по ефикасен начин заедно с другите войски, не на последно място силите на НАТО. Имаме мисии за мониторинг в Грузия след кризата, когато Русия през август 2008 година направи това, което направи. Има хора, които са там и които изграждат доверие по границите, за да могат хората да си живеят нормалния живот. Мнозина от вас говориха за африканския рок и за страхотната работа, която извършва мисията Аталанта. Там има държави, различни държави членки, които с огромно желание събират експертите си познания, както и хеликоптерите и корабите си, ръководени от британците Нортвуд, адмирал Потс ги е, ръководи от Нортвуд и играят изключително важна роля, за да може да се предоставя храна на хора, които гладуват подкрепяме страни, които се опитват да се борят с пиратството в своите води, заплахата на отделни индивиди, на отвличане на лица и заплахата за онези, които разчитат на туризма. Това са много важни въпроси, където Европейския съюз може да даде своя принос. Не правим това, което прави НАТО, а работим с НАТО, работим заедно. Най-добрият пример би бил това, което се случва сега в Косово с Юлекс Косово, които предоставят а, втори отговор, така се нарича поне. Това са полицаи, които отиват там и се опитват да спрат насилието, което наскоро видяхме в Северно Косово. Те работят заедно с КАФОР, с силите на НАТО, които са там като сили за трети отговор. Това е много важно, защото опасностите от това, което се случи между Сърбия и Косово, изискват от всички нас да дадем един международен отговор. Държавите членки съвсем свободно и с голямо желание искат да работят заедно по начин, по който да работят ефективно и ефикасно. В случая подкрепа за полицията. Това е съвсем различно от това, което прави НАТО с военната си мощ и военната си подкрепа. Е, всички тези операции работим в тясно сътрудничество с НАТО когато обсъждаме с НАТО как бихме могли най-добре да подкрепим операциите в Либия, НАСО, НАТО много добре знаеше, че те участват по военен начин, но трябва да има и други, които пък да предоставят съответното оборудване, за да има и хуманитарна помощ. Така че у нези, които се притесняват за дублирането, трябва да кажат, че правим всичко възможно да няма дублиране на усилията. Когато отговаряме на подкрепата за НАТО и начина по който държавите членки искат да го направят, не искам да ви припомням, че ако погледнете какво се случва в държави, където имаме операции, има много въпроси, които трябва да ни притесняват. видях се с четиримата министри от Сахел последните дни. Те искат така, че в стратегическия ни подход, подкрепа към тях, да се включи глада на техните граждани, тероризма, оръжията, които сега от Либия влизат в Сахел. И искат един цялостен подход, което означава да видим как да ги подкрепим и в сферата на сигурността. Не бива да забравяме, че Агенцията за отбрана на Европейския съюз работи заедно с НАТО а, за импровизирани експлозивни, експлозиви. Извинете. Те засягат не само нашите военни, но и други. И не само в Афганистан, но и в други части на света. И ако може един съвместен начин да намерим за идентифициране на това, къде са тези експлозиви, самоделни експлозивни, кой ги е направил, подчеркът един вид на унези, които правят самоделни експлозиви. Ако може да се направи това, то тогава може да се спаси човешки живот навсякъде. Има хора, които са експерти, които ако работят заедно, това би било ефикасно използване и на ресурсите, и на времето, и на всичко останало. Да, вие говорите за киберотбраната и за киберсигурността. Е, от САЩ, е, от заместник е, секретаря по отбраната, получихме писмо по този въпрос, защото едно от предизвикателствата е, че това е транснационален проблем. И голямата част от бизнесите, които са подложени на атаки от киберпространството са европейски, защото да, те имат своя бизнес, имат фабрика, те много често са едно съчетание от различни държави, които работят заедно. Така че е логично да мислим в трансграничен план, когато това е възможно. Още две неща накрая. Съгласна съм с всички онези, които твърдят, че трябва да работим превентивно, че трябва да предотвратяваме конфликтите, да използваме ресурси, за да опитваме да предотвратяваме проблемите. Да, съгласна съм с цялото си сърце. И че трябва да подпомагаме участващите във военни операции. Съгласна съм също така и с това, което казахте, че трябва да се гордаем от нашите военни, които по-настоящем се намират на такива места, където има операции. Наближават празниците и аз зная, че има военнослужащи сега из цял свят, особено онези в Афганистан. Много се гордея от работата им. Зная, че депутатите тук също и накрая към колегата Додс, тя ме попита нещо конкретно, дали онези, които се занимават с сложни задачи на места като Афганистан, имат необходимите процедури, които да им помогнат. В отговор на това съм съгласна с вас и искам да благодаря на господин Уайт за отличната му работа. Thank you very much. Благодаря много. Госпожо заместник-председател Аштън. С това приключваме обсъждането на доклада Лисек.